take a seat. We can start. Алло, алло, алло. Добър ден, да започваме. Good morning, good morning. Добро, добро утро от този ранен час. Е, ще ви помоля да се запознаете с решенията от заседанието на координаторите. Ако имате възражения, е, да ги е, заявите до края на заседанието. Тази сутрин ще гласуваме. Ще ви помоля да използвате картите. Първо ще гласуваме доклада Културното изменение е, културното измерение, извинете, на европейските външни дейности. Госпожа Шака има думата. Само искам да благодаря на колегите за конструктивното им сътрудничество. Мисля, че ние изпращаме ясно послание на Европейската комисия, в смисъл, че комисарите трябва да работят заедно, за да може Европейския съюз да играе активна роля в света и да се използва потенциала на културното ни богатство. Така че, общо взето, нямам какво много да кажа, освен да благодаря на всички. Четиридесет. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Какво става? Пита председателката. Още едно устройство изглежда на работи. Добре, същото стана и с устройство на Коста. Започваме отново. Моля, гласувайте устно изменение 2. Край на гласуването. 14 за, 10 против. Петнайсет за, 10 против, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 77 в две части. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 13 за, 10 против, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 80 и 1 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, 87, каза председателката. За, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте. 87 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. За против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 и 16, те са идентични за, против, въздържали се. Да проверим. 15, гласувайте. Гласуваме 115 изменение. Край на гласуването. 20 за, 6 против, приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 122 за. Против. Въздържали се. Приема се. 123 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 11 за, 14 против, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 11 за, 14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 Да, приема се. Добре, гласуваме електронно. 137 за. Гласувайте край на гласуването. Приема се. Извинявайте. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласувайте. 15 против, 11 за. Извинявайте, но машината така показва.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 150, извинявайте, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте. 151 изменение. Край на гласуването. Приема се.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 Приема се. 163-то измерение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 164 за. Против. Въздържали се. Приема се. 166 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Тринайсет на 13 отхвърля се. Някой друг... Е, друго мнение? Има ли друго мнение? Аз ви казвам какво е правилото. Не го измислям аз. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, приема се 171 за, против, въздържали се. Коста, против собственото си изменение ли гласуваш? И така, 171 изменение. Кой е за? Преди не беше така или може би бърза много. 172 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 176 в две части. Първата част за,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 въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте 188 изменение. Край на гласуването. 19 за, 7 против, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се. Не е ясно. Да проверим, гласуваме 13-то изменение. Край на гласуването. 17 за, 11 с коста, приема се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Гласуваме 24-то изменение. Край на гласуването. 9 за, 18 против, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, ай, 28, извинявайте. За, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 33 и 34. За, против, въздържали се, приема се. 35. За, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Гласуваме 35-то измерение. Сега картата ми работи. Край на гласуването. 15 за, 12 против. Благодаря за това, че ме коригирахте. Приема се. Аз бях за така че това, което казах най-напред, противоречеше на моите възгледи. 19-ти компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Три. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте.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 26 на 0. Дори и госпожа Макларкин гласува а, заедно с нас. За първи път се случва това. И така, благодаря ви. Искате ли да кажете нещо? Не, вече казахте каквото имахте да казвате. Марейке, всичко е наред. Преминаваме към следващото. Отново мащабно и трудно. Госпожа Санче Смит, Мари Терез, моля. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо искам да благодаря на колегите за огромната работа. Внесахме много изменения, за да усъвършенствам текста и искам да изразя задоволство за това, което направихме за творческата индустрия. Много важно в днешния момент ние положихме огромни усилия, тъй като смятаме, че този сектор ще допринесе за напредъка на економиката. Искам да благодаря и на секретарията, каза председателката, защото с нощи изпратиха окончателния списък за гласуване. Госпожа Коста. Искам също да благодаря на докладчика. Мисля, че направих, че беше направен сериозен принос. Също така предложението за бяла книга по този важен въпрос е много важно. Искам да благодаря на секретаря на комисията за работата им. Никак не беше лесно да се отчетат становищата на всички а, комисии. Сега минавам на немски, защото ще бъде по-лесно. За против въздържали се. На немски. Мога и на гръцки, казва председателката. Започваме. Изменение 52 за. Против? Въздържали се? Приема се. 53 за. Против? Въздържали се? Ще проверим. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 15-13 гласа. 54 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 11 за. Против. Въздържали се. Ще проверим. Гласувайте. Прекратете гласуването.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 Ще трябва да проверим втората част на 68. Моля, е, гласувайте. Прекратете гласуването. 16 на 13 отхвърля се. 69 за. Против, въздържали се, приема се. 72 за. Против, въздържали се, приема се. 71 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се 70 за, против, въздържали се, приема се 74 за, против, въздържали се, приема се 75 за, против, въздържали се, отхвърля се 76 за, против, въздържа... Какво искате да проверим? За 75 проверяваме. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 18 на 11. И повече не можем да очакваме. Седемдесет и шест. За. Против. Въздържали се. Приема се. 138 за. Против. Въздържали се? Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. За 138. Прекратете гласуването. 20 на 9. Приема се. Е, минаваме направо на 78 на Ева Макларкин. 78 на две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение на Силвия Коста за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. Може ли да попитам нещо, господин Локегард? А, той каза, че има изменения, които не са включени. А, е, във вас ли са? Вчера ви казах, че трябва да кажете, че имате допълнителни изменения, за да гласуваме и за тях. Не за този доклад, за Санчес. Добре, добре. Извинявайте такъв случай. Вижте как се грижа за либералите. Кой ще ми благодари за това? Никаква благодарност не получавам. 84. За? Против? Въздържали се? Проверяваме.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 въздържали се, приема се 97 за, против, въздържали се, отхвърля се 99 и 98 са идентични за, против, въздържали се, приема се 104 за, против, въздържали се, отхвърля се 100 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се. Моля, 102. 102 не е оттеглено. Още веднъж. 102. 102. За. Против. Въздържали се? Приема се. 105. За. Против. Въздържали се? Приема се. 106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 въздържали се, приема се 113 за, против, въздържали се, отхвърля се 114 за, против, въздържали се, приема се 115 за, против, въздържали се, отхвърля се 116 и 117 за, против, въздържали се, приема се 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против. Какво казвате? 125 не е оттеглено. Мисля, че немския ми е доста ясен. Преводачите са виновни, казва председателката. 125 кой е за? Против? Въздържали се приема с 126 за. Против? Въздържали се, отхвърля се. Юри едно за. Против? Въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема се 129 за, против, въздържали се, отхвърля се и 319 за, против, въздържали се, приема се 100, 130 пада и минаваме на 131 за, против, въздържали се, отхвърля се 120, 132, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се 133 за, против, въздържали се. Приема се 134 на 3 части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Госпожа Коста, за вас гласуваме трета част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ако бяхте гласували и вие, можеше да има друг резултат. 136 за. Против, въздържали се, приема се 137 за. Против, въздържали се, приема се Емпла 23 за. Против, въздържали се, приема се 140 за. Против, въздържали се, отхвърля се 141 за, против. Ще проверим. Начало на гласуването за 141. Прекратете гласуването. 16 гласа за 13 против. Приема се. 135 за. Минаваме на ИТРЕ 10. Извинете, казва председателката. ИТРЕ 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 142 няма да се гласува. 143 за. Против. Въздържали се. Приема се. 145 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100... 146 за, против, въздържали се, приема се 147 за, против, въздържали се, отхвърля се МПЛ 8 за, против, въздържали се, приема се 149 за, против, въздържали се, приема се Реги 12 за, против, въздържали се, приема се РЕГ 8 за, против, Против? Въздържали се, отхвърля се. 151 за. Против, въздържали се, приема се. 152 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 153 за. Против, въздържали се, приема се. Устно изменение 3 за. Против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърли се. 159 отеглено, 160 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се 162. За. Против. Въздържали се. Приема се 163 за. Против. Въздържали се. Ще проверим. Моля, гласувайте 163. Прекратете гласуването. 15 на 14 приема се. 164 за. Против. Въздържали се. Вие за ли сте? Това е вашето изменение. Не. И, извинете, моя, моя беше грешката. 164. 164 още веднъж за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 още веднъж. 176 за. Против. Въздържали се. Приема се. 177 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 178 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 179 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 180 за. Против. Въздържали се. Приема се 181 за. Против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 против, въздържали се, приема се 18 за, против, въздържали се, приема се 19 за, против. Ще проверим. 19, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 18 на 11, отхвърля се 20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 против, въздържали се. Ще проверим. Моля, гласувайте. Инта едно. Прекратете гласуването. 15 14 отхвърля се 25 за. Против. Въздържали се. Приема се 26 за. Против. Въздържали се. Приема се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 36 за, против, въздържали се, приема се. Той вчера сам ни каза, че днес трябва да си отида и да пие бира. Аз това не си го измислих. 37. За. Против? Ще проверим. Моля, гласувайте. 37. Прекратете гласуването. Да, 20 на 9 отхвърля се.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 Можем ли да гласуваме някои неща заедно? Не, не можем. Добре, почваме. Инта 2. Да. Против? Въздържали се? Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се 14-15, не 16 за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се, отхвърля се 18 за, против, въздържали се, отхвърля се реги. 2 за, против, въздържали се, ще проверим. Начало на гласуването Реги 2. Гласуваме за Реги 2. Гласувайте за Реги 2. Прекратете гласуването. 17 на 12. Всички са гласували много объркано. Няма, няма да броя. Вашия координатор тук трябва да гледате. 17 на 12 приема се. 3. 3. За. Против. Отхвърля се. 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Още едно разделно гласуване. Три части. Първа част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 12. 12. Продължаваме. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 и 15 БЦД. Дали можем заедно да ги гласуваме? Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Е. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ф. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Г. За против въздържали се, приема се. Край на гласуването. Гласувайте за целия доклад. Гласувайте кой е за. Окончателно гласуване. Мария, той е тук. Прекратете гласуването. 26 гласа за, двама въздържали се. Благодарим на Мария Санчес и на докладчицата в Сянка. So I have a question. Имам въпрос. Имаме въпрос. Трябва още да гласуваме. Тук е господин Мартинес. Веднага ли да гласуваме, а после да изчезнете, така да се каже, и да не слушате господин Мартинес? Да продължим ли сега, пита председателката? И моля да останете и след гласуването. Госпожа Бържи, ако обичате, имате думата. А просто искам да оттегля изменение 16. Добре. Няма микрофон председателката. Благодаря, госпожо председател. Да, Интересен опит натрупах по времето на работата по този много полезен доклад. Знаеме, че унгарското председателство го има като приоритет. Има и съобщение на комисията. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, всички административния персонал. Работихме отлично съвместно и благодаря на всички, които участваха. Добре. 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис първи, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис втори, за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се, 38 за, против, приема се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, да проверим. Проверяваме номер 40. Гласувайте. Край на гласуването.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 Изменение устно 3. За, против, приема се. Устно изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. 56 и 57 са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте за 58. Край на гласуването. 15 за 12 против. Приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68-69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72, да, за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли 72? Гласувайте, моля, по 72. Отхвърля се. Седемдесет и три за против. За, повтаря председателката, против, въздържали се отхвърлено, 76 за, против, въздържали се, прието, компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, приема се. Компромис 9 за, против, приема се. 78-79 за. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 20 за, 13 против. Отхвърля се. 80 за, против. Отхвърля се. 81 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 82-83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, да проверим. Моля, гласувайте за 90-то. Край на гласуването. 14 за 12 против. Прието. Изменение 3. Отхвърля се. Устно изменение 5 за. Изпуснахме 4, казва председателката. 4. Приема се. Устно изменение 5. За, против. Въздържали се. Приема се. 6. За, против. Ще гласуваме. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19, 20 са идентични. Моля за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отвърли се. Да проверим ли? 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 12 за, 15 против. Отхвърля се изменението. Сега едно на докладчика. За, против, приема се. Две. За, против, въздържали се, приема се. Последно гласуване електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, няма против. Отлично. Някой иска думата, като че ли? От името на докладчика в Сянка, от името на докладчика в Сянка искам да благодаря за приятелското сътрудничество в нейната служба. Постигахме често договореност, което показва как различни политически групи могат да си сътрудничат. Прекрасно. Всичко е наред, както личи. Мартинес. Сега. Стигаме до госпожа Бенара Пату Искам само да благодаря на всички, които съдействаха по време на работата по доклада. Компромис едно. Приема се. Две. За, против, въздържали се, приема се. Четири. За, против, въздържали се, приема се. Файв. Пет За, против, въздържали се, приема се. Шесто. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. 8 за. Разделно гласуване от ТНП. Втора част. Добре. Шесто, втора част, който е за, който е против. Не се приема. Девето. За. Десето пада и сме на девето. Отхвърлено. Номер 10. За, против, въздържали се, приема се. Номер 9. За, против, въздържали се, да го проверим. Моля, гласувайте за девето. Край на гласуването. 14 за и 11 против. Приема се. 11 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, прието. 12 за, против, въздържали се, прието. 15 и 16 са идентични. За, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте електронно по 15 и 16. Край на гласуването. 18 за, 7 против, прието. 14 за. Всъщност, каза председателката, скачаме на компромис 2 за, против, въздържали се, прието. 21. Разделно гласуване. Първа част за, против, прието. Втора част за, против, въздържали се, прието. 22 за, против, въздържали се, да проверим. Моля гласувайте за 22. Край на гласуването. Отвърля се. 13 срещу 11, 23, извинете, за, прието, компромис 3 за, против, въздържали се, приема се, 26 за, против, въздържали се, да проверим.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 против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 за, няма против. Докладът се приема. Поздравления на докладчика госпожа Ту. Сега, моля, останете. Вице-президента Мартинец ще ни представи един преглед. от е, Домът на европейската история. Много интересно, така че ви призовавам да останете, тъй като ще научите нещо ново. So. И така, Мартинец, започни. Още веднъж. Моля за тишина, призовава председателката. Както знаете, е, отдавна е, Знаете, че е, проектът Дом на европейската история, иницииран от бившия председател на парламента господин Петеринг, е, господин Мартинес Мартинес интензивно работи по него. Сега вече знаем, че е, проекта може да напредва добра. Поканили сме господин Мартинес Мартинес, за да ни разкаже за този проект, защото кой друг трябва да се интересува повече от този проект от Комисията по културата. За това се радвам, че доста колеги останаха да слушат господин Мартинес. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Наистина, много се радвам, че присъствах на гласуването за да видя как функционира комисията. Завиждам ви, като ви гледам как работите. Може би в един последващ живот и аз ще правя това. Преди много години имах възможност да работя с Дорис пак. И сега ми е много приятно, че мога да дойда тук и да поговорим. Искам да кажа пределно ясно, че за четвърти път идвам пред вашата комисия, за да ви представя проекта, да, го, да, да дам обяснения и да ви кажа докъде сме стигнали. В момента се задават много въпроси за прозрачността, за диалога. Аз ще се върна малко по-късно на този въпрос. За четвърти път се явявам пред вашата комисия по искане на председателката. Последния път, когато бяхме тук беше през март миналата година и от тогава настъпиха важни събития. И аз съм тук първо да ви информирам и второ да ви представя някои положителни факти, но да споделя и някои притеснения. Също така, в известен смисъл искам да ви помоля и за съвет. Хубаво е всички да помислите по, върху това, което ще кажа и след това ще зарадам да чуя вашите съвети. В момента имаме нужда от а, помощ. Няма да се занимавам с предисторията на проекта. Мисля, че сте запознати с нея. Знаете, че става дума за дългосрочен проект, но ще, ще представя само два факта като предистория. Нещо, което ни служи за източник на вдъхновение в този проект е, е германския е, дом на историята в Бон. Когато бях председател на парламентарната асамблея на съвета на Европа, получихме годишната европейска награда за музеи. Онези, които след това посетиха Лайпциг, всъщност потвърдиха първоначалните си впечатления. Ето защо решихме този, тази чудесна идея да се реализира и другаде. И в самото начало си казах, че е задължително да информираме и да образоваме младите, но и не само младите, а европейците, но не само европейците. заслужава си да ги информираме за нещо, което можем да наречем чудо след почти 20 века войни, авторитаризъм, тоталитаризъм, насилие, войни, до които се е прибягвало за разрешаване на конфликти, и същия този континент в рамките на няколко десетилетия се превърна в международен пример за съвместно съществуване, толерантност, зачитането на правата на човека, решаването на спорове и несъгласия чрез диалог и арбитраж, за разлика от миналото, когато такива спорове са се разрешавали с а, сила. И това чудо, както би го нарекал, това преминаване от а, тоталитаризъм и насилие към а, диалог и мир, а, това не е това чудо не е резултат от божествена намеса, а е резултат от действия предприяти от политици. Важно е да информираме за това гражданите, още повече, че живеем в момент, в който политиците не се радват на особена популярност. Освен това е хубаво да покажем, че това не е необратимо чудо, не е нещо, което е вечно. Това е чудо, което, за което трябва да се грижим, да го пазим. Това чудо обхвана и други части на континента – които нямаха същия, които не живееха в условия на свобода като нас. Това е чудо, което сега обхваща голяма част от Централна и Източна Европа, където на хората им се казваше, че живеят в свободен рай, докато всъщност живееха в условията на нетърпима диктатура. И всъщност това, е, това са идеите, които вдъхновиха проекта. В хода на проекта бяха формулирани няколко въпроса. Първо, защо излиза парламентът с тази инициатива? Нормален въпрос, тъй като парламентите обикновено не създават музеи. Но всички ние обаче трябва да имаме предвид следното. Парламентът излезе с тази инициатива под ръководство на бившия председател Пьотеринг, но всъщност от 15 години се опитваме да изградим такъв музей, но идеята винаги се проваляше, тъй като имаше много баби. Най-пред парламента, комисията, белгийците, от, отца, сина и светия дух. И когато предприемеш една стъпка, целият проект се срива, защото това, което... Защото в съвета трудно постига съгласие. Те искаха, имаше идеи в музея да има 27 зали, всяка от тях посветена на една държава членка. Е, не е това целта. Искаме. И в крайна сметка се стигна до заключението, че нещата ще се реализират само ако Европейския парламент поеме идеята. Това обаче е и предизвикателство. Плурализмът който ние представляваме, дали може да отговори на това предизвикателство? Може. Обеден съм, че може. Няма да се да навлизам в въпроса защо вършим всичко сами, а не заедно с комисията. Ние Логично е, че ние се опитваме да привлечем и други. Комисията, Белгийското правителство, които са включени в съвета на настоятелите. Искаме всички да участват, но парламентът носи отговорност. Парламентът финансира проекта и Възникнаха въпроси, защо няма альтернативни, но решихме това, е, това да е пътя по който да вървим. След последното ми явяване пред вашата комисия бяха предприети няколко стъпки, за които искам да ви информирам. Те са източник на голяма радост за нас. Един от аспектите на напредъка Всъщност две едновременни стъпки бяха предприяти успоредно. Първо, избор на научния комитет, който ще е, урежда музея, разбира се, под егидата на парламента. Този е, също така и настоятелството, но изборът на е, членовете беше дълга и сложна процедура. И сега казвам би съвсем извън протокола. Процесът, освен че беше дълъг и сложен, той се осложни допълнително от факта, че в парламента има бюрокрация, която на моменти е просто непреодолима. Дори и за служителите, които работят. Защото тогава, когато смяташ, че всичко е проверено, се оказва, че не, не, още някой трябва да подпише. Когато втори е подписал, се оказва, че трети подпис липсва. И идва един момент, в който имаш чувството, че си удреш главата в стена. Просто не можеш да намериш никакво решение. А, бюрократичния, бюрокрацията е лабиринт и въпреки това успяхме да се измъкнем от него имаше стотици и стотици кандидати, е, както за поста директор, в този случай директорка, и академичния комитет. Много е хубаво, че нещата бяха толкова сложни, защото кандидатите бяха много. И ако не бяха толкова много кандидати за тези 9 или 10 места в е, научния комитет – Е, нямаше да има, може би, толкова много кандидати за поста директор. Трябват признати музейни специалисти, трябват признати историци, е, трябват е, хора, които говорят чужди езици и са на определена възраст. Имаше чудесни кандидати, но на такава възраст – че не, не бяха подходящи. Три години. Значи, три години трябва за да се уреди музея, а, след това още три години за да тръгнат нещата и след това човека трябваше да се пенсионира. Госпожа Ван Денгала, надявам се, госпожа Ван Денгала, присъства тук. Няма пове, да отправям повече комплименти, но тя е много интересен човек и е гарант за успеха на проекта. Мисля, че и за вашата комисия ще бъде много интересно да разговаряте с съдържанието. Ние не се занимаваме с това. Това е нейно задължение. Тя е словенка, женена за холандец и има много дълъг опит. Работила в съвета на Европа, била е в унази, в комисията, която взима решение за музейната награда. Работила и в галерия в Любляна. И така, процедурата приключи много успешно. Постигнахме успех и в още един аспект, който вървеше успоредно с подбора на служители. Това беше под избор на архитекти. Е, идеята, ние решихме да е, придобием сградата Истман, която е съвсем близо до парламента. Това е старата а, стара сграда на стоматологична клиника за деца и построена от филантропи. Много интересна сграда. Различни архитекти обаче, като я видях, казаха, а не, ужасна е, стара е. За времето си е била хубава. Предимството е, че тя е необикновена, но пък не е част от сградите, включени в списъка на културното наследство, което означава, че може да бъде преустройвана. Ние. Yeah контактувахме с 130 архитектурни бюра в Европа. От тези 130, 26 в крайна сметка изразиха желание да участват. От тези 26, 12 бяха избрани възоснова на своя опит в, проекта, по които са работили и тези 12 представиха предварителни проекти. Те представиха това, което французите наричат ескиз или скица. Това е много предварителен проект. И след това комисия от водещи европейски и неевропейски архитекти а, огледаха проектите и от е, шесте в крайна сметка стигнаха до двама. Някои казваха, нека да изберем един, другите професионалисти казаха, по-добре да има двама финалисти, защото след това а, започва етапа на преговорите и най... Ние си казахме, ако има само един финалист, той няма а, да се съгласи на всичко това, което искаме. Ако обаче са двама, ще положат усилия. Така че е, единия проект, който ви е представен, не знам дали имате проекта на един или двамата финалисти, а имате само е, единия проект. Ами всъщност това е, е победителят. Когато видяхме този проект, бяхме много впечатлени. Очевидно става дума за професионалисти. Това е архитектурна фирма в чето сталище е в Париж, но има клонове в няколко други страни. Те са работили по музея Абатуар или кланицата в Тулуза, музея Пти Пале. Хора, които се радват на чудесна репутация и които имат много богат опит. И всичко това е източник на радост и оптимизъм. И заедно с това, може би, неочаквано за някои, се натъкнахме на множество препятствия. И трябва да кажа, че всички препятствия а, са очаквани, други не толкова, но а, препятствията, които са по-очаквани и са и по-рационални, трябва да бъдат а, проучени, за да видим как да им намерим удовлетворително решение. Това са препятствия от бюджетен характер. Е, те са свързани с принципи и бюджетни проблеми. Госпожа Трюпел в последствие може да ни каже нещо, изигра много важна роля. Миналата година в бюджета за 2010 година имаше бюджетен ред от по-малко от 1 милион евро, но за 2011 година има бюджетен ред от 2,5 милиона евро. Това е, е ред, бюджетен ред, който е предвиден за е, архитектите. И този бюджетен ред беше одобрен за бюджета 2011 година. След а, намесата на колеги госпожа Трюпел. Всичко това стана след разговори с бюджетната комисия, след отговор на въпроси от тяхна страна. Това беше необходимо, за да се освободят тези 2 милиона и половина. Това не е единствената пречка, обаче, за разлика от това, което мислят много мои колеги на предиш, предварителните заседания, които проведахме, мисля, че проблемите на колегите от бюджетната комисия са а, свързани с, са в две насоки общо взето. Първата насока е колко ще струва а, музея до откриването му? Съвсем напълно обоснован въпрос. А, то напълно обосновано с гледна точка на тези, които казват да освободим ли резерва от 2,5 милиона. Има и трета насока, трета група бюджетни въпроси е именно колко ще струва експлоатацията на музея, след като бъде открит през 2014 година. Тоест 100 е, години след избухването на Първата световна война. Първата група въпроси са за това как ще се оползотворят тези 2,5 милиона евро. Второ, точни разчети на разходите до откриването на музея. И трето, колко ще струва поддръжката, експлуатацията на музея. Ние смятаме, че сме предоставили цялата необходима информация и трябва да ви призная, че ме натъжи това, че колеги идват и ми, да, ми зададат, да ми задават въпроси, които се съдържат в материали, които сме им раздали. А, просто не са си дали труда да ги прочетат. Това се случи на три срещи. Едната в комисията по бюджета, едната на съвета на председатели на политически групи, едната в бюрото на парламента. Председателите на политическите групи дадах е, единодушна подкрепа и данните, е, в това число бюджетните данни, е, бяха представени на бюджетната комисия. Там имаше проблеми. Някои колеги казаха, нямаме никаква информация. Друг колега в същата комисия стана за да размаха лист хартия и да каже, ама имаме, имате го този документ, той ви е в папките, прочетете го и ще видите, че имате информация. Ето така работим. Докладът, който аз подготвям, не е подготвен от секретарията, но това е доклад, който аз трябва да ви представя. Но тук, когато ни обвиняват в липса на прозрачност, настоятелството им за председател, който е заместник председател на вашата комисия, в, настоя... в настоятелството участва и председател на бюджетната комисия. Ако той не присъства в лично качество, значи той присъства не в лично качество, а в качеството си на представител на бюджетната комисия, както и госпожа Дорис Пак. Тя не е там като моя приятелка, а като председател на комисията по култура тя е, тя поема своята отговорност. Четири пъти ме моли да дойда да, да разговарям с вас. Други комисии не го направиха. За щастие резервът е а, освободен. Ще можем да сключим договор с архитектите и да започнем работа и да подобрим тези неща, които очевидно трябва да бъдат подобрени. Какво трябва да бъде подобрено? Според мен е, не само това, че трябва да е, предоставяме сравними достоверни данни, е, но трябва също така да кажем какви ще бъдат разходите до откриването на музея и след това за неговата поддръжка и експлоатация. А, някои колеги обаче, без да се опират на никакви данни, казват, а, моя опит показва, че когато се каже, че нещо ще струва 15 милиона, в крайна сметка то струва 100 милиона. А, а, не знам как стават нещата в вашите държави, очевидно по този начин, но има други държави, в които нещата не стоят така. Когато се посочват данни и числа, е ясно по какъв начин е стигнато до тях. Мария Тереса, мисля, че знаеш за какво говоря. Ние много се старахме е, цифрите, които предоставяме най-вече за разходите до откриването на музея, да бъдат такива, които могат да бъдат проверени е, и е, да бъдат разумни. Понякога е малко трудно да се преценят разходите след откриването на музея за поддръжка, експлоатация, но там също се постарахме, дадохме някакви годишни вътрешни стоености. Сумите са долу-горе сравними с издръжката на един музей в нашите страни между 20 и 22 милиона за 2013 година, 40, е, между 40 и 50 милиона за следващите години. Това е долу-горе рамката, защото все пак музея се помещава в някаква сграда, която трябва да бъде напълнена, така да се каже. Тя трябва да бъде оборудвана, трябва да се направи вътрешната архитектура, трябва да осигурим многоезичието и хиляди Другите институции казаха, че биха искали да участват не само в постоянната изложба, разположена на 4000 квадратни метра, а, други предложиха експонати за временните а, експозиции и така нататък. А, а, така че колко ще струва експлоатацията на музея, казахме около 13 милиона евро годишно. Сега може да се да обсъжда тази е, сума. Може да кажем, че музея няма да бъде отворен в неделя, защото това завишава е, разходите. И е, в заключение да кажа още няколко неща. За мен е съвършено ясно, че проекта не бива да се превръща в генерална а, дирекция на парламента. Както дома на а, германската история и дома на европейската история би трябвало да бъде институция, която да се а, управлява от фундация, в която парламента да участва с право на глас, но не и в оперативната работа а, и съответно музея трябва да има постоянен ред в бюджета на Европейския парламент, за да може той да работи. А, остана въпроса за това защо не предвиждаме финансиране от бюджета на комисията и на бългийските власти. Сега може да се обсъждат и такива неща, защото това е напълно възможно, но аз си мисля, че комисията и бългийските власти няма да са съгласни да плащат част от издръжката на този музей. Има гласове, които казват, след като парламентът даде своето съгласие, може да се обърнем и към други източници, примерно частни финансови източници. Много музеи правят така. Друг колега пък каза, че това са спекулации, защото тези цифри не са много ясни, не е ясно как ще стане. За целта ви моля за вашето подкрепа подкрепа. знам, че ние не минахме 100% е, по парламентарния път. Доклад, водеща комисия, две комисии с становище, след това гласуване, първо в комисията и после на пленарно заседание. Ние не минахме по този път, наистина. Процедурата, която избрахме, А, ако бяхме избрали парламентарна процедура, може би нямаше да се натъкнем на множество от пречките, на които се натъкнахме и щяхме да избегнем много от предразсъдъците, с които а, се, се сблъскахме. А, а, но ние си казахме, че няма да се гласува, докато всичко не бъде фиксирано и разработено добре. Имаше обаче множество гласувани на председателския съвет, в комисията и така нататък, не на пленарно заседание, въпреки че този бюджетен ред беше прият на а, пленарно заседание. Някои казаха, че това не беше достатъчно. Аз съм много любопитен да видя обаче какво ще стане а, за при решаването на следващия проблем, а именно на определене на бюджетен ред в бюджета за 2012 година, за да може а, пленума на парламента да получи възможност да се изкаже. Аз вярвам на председателския съвет и когато председателите на политически групи единодушно застават зад проекта, аз се надявам те да успеят да убедят и своите политически групи. Има съпротива аз съм по-скоро ляво ориентиран и изповядвам една философия, лява философия, която винаги се вдъхновявала от историята. И за мен е важно великите мисли и идеи да се предават по-нататък на поколенията. И това е много по-важно, отколкото да се занимаваме с дреболи. Искам да ви помоля за вашата подкрепа. Искам да ви помоля да помислим за това дали можем да променим механизма и процедурите, за да можем колкото може по-скоро да получим подкрепата на пленума, за да преодолеем несигурността полуистините, за да приключим с гласуване и всичко да бъде ясно. Ето така стоят нещата в момента. Много ви благодаря за търпението, благодаря ви за разбирането. Много е важно за мен. Скъпи Мигел, при е, цялата твоя ангажираност не можем да направим нищо друго, освен да се съгласим с теб. Обаче при един такъв е, човек наистина трябва да работи с цялата си страст по един проект, който има толкова много противници е, всички неща, които каза за визията, за душата на Европа, всъщност е визията на Робер Шуман. А, и ако мислим само за ежедневните проблеми, за ежедневната а, работа, ще засипем така да се каже, тези добри идеи. Дома на европейската история, според мен, е един чудесен пример за това как парламента може да участва в подкрепата на европейската идея. А комисията всъщност няма никакви пари. Комисията разполага само с парите, които ние и отпускаме. Така че комисията няма място бюджета на Комисията за култура е доста свит. Те трябва да покриват доста други сфери. След като това е идея на парламента, парламента трябва да види как от собствения си бюджет да я финансира. Мисля, че сме на добър път. Просто трябва да не се съглася с тебе, когато ти, ти, ти каза много се надявам председателите на политически групи да могат да контролират своите политически групи. Мен не ме контролира никой. Аз много обичам платонически нашия е, председател на политическата група, но аз правя каквото аз мисля. А, аз мисля, че когато председателят на политически групи са съгласни, мисля, че членовете са съгласни. Не е казал председателката, това не е винаги е така. А, мисля, че ние трябва да се погрижим към нашите колеги, които не се занимават толкова отблизо с културата, също да бъдат убедени. Знаем колко е трудно, знаем колко сериозно трябва да се работи. И сега, преди да дам думата на колегите, да кажа, че до мен седи Констанция Ица, която работи две години в нашата комисия и ще ни напусне на 1 април, защото ще работи изцяло за дума на европейската история. Така че тя ще бъде нашето око и ухо в е, дума на европейската история. Мисля, че може да й пожелаем много успех и да й благодарим не само за това, че работи много добре, отлично продължение на две години тук и тук, и в дума на европейската история, и роди дете. Е, е, междувременно. така че мога да ти пожелая всичко най-хубаво, Констанца. Давам думата на колегата Кавада. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Мигел, за това експозе. Много се радвам, че най-сетне някои елементи дойдоха на мястото си. Те дадаха възможност да постигнем напредък. Много през, чувахме през последните седмици поради финансовите критиките от финансов характер, твърденията за липса на прозрачност. Аз не смятам, че проекта на проекта му липса прозрачност. По-скоро има май твърде много прозрачност. Въпреки, че живеем във време на строги бюджетни економии, трябва да намерим начин за трябва да направим така, че проект да бъде управляван по безупречен начин. И ние сме тези, които ще го правим. Второто. Не, освен това, не виждам легитимна роля на комисията. Да останем в духа на договора. Нейната цел е да осигурява, да, да прави така, че е, да продължава да, функ, да функционира добре институциите. Днес е, е тя не обръща достатъчно е, внимание на задачите в е, по-дългосрочен план. Аз не смятам, че трябва да се забавя този проект поради присъствието на една институция, кои, която няма място. Заедно с това искам да кажа няколко положителни неща. Аз съм, аз отнасям много положително, напълно положително към проекта. Подкрепям напълно и екипа. Трябва да кажа, че личните, личния профил на господин Пьотеринг ми се струва особено благотворен особено като имаме предвид неговият личен опит, с което се разсейват всякакви съмнения. Неговите, неговият опит, ние го познаваме, той е, той доказа своята неутралност, своите качества и можем да му имаме доверие. За 150 години европейският континент преживя три войни, тирани, е, три войни, две от тях световни. Ние запалихме на два пъти света. И сякаш това не беше достатъчно. Тези гори, тези войни доведаха до милиони жертви. Сякаш това не беше достатъчно. След войните до, дойдоха тирани в Централна и Източна Европа. Тирани от страна на нацисти, сталинисти в Южна Европа, тирания за Португалия, Испания, Гърция, Италия. Накратко, достатъчно а, лудост. А, е крайно време да се замислим за това, че а, хаосът, а, на който сме свидетели днес а, в Европа, е, следва да бъде разбрана. Тиранията идва с танковете и в е, на другаде тиранията идва след в резултата на избори. Ето защо аз съм за този проект. Музеят трябва да подготви непосредственото бъдеще, да създаде някаква обща религия на младите и възрастните в Европа, не само за европейците, но и за тези, които са извън нея. Каква да бъде тази е, религия? Свободата и демокрацията е, са за да останат живи, трябва да бъдат прилагани на практика. Ето защо гражданите трябва да бъдат обучавани в граждански дух и бдителност. И в заключение ще кажа следното. Пред не толкова отдавна при падането, когато падна Берлинската стена, ни казаха, че хората, които не познават историята си, се излагат на обрати в момента. Тогава това беше казано от един историк, когато погледнем надигането на глава на екстремизъм в нашите страни, които очевидно имат кратка памет, памет тази фраза е не просто историческо напомняне, тя звучи като пророчество и а, музеят а, трябва да неутрализира това поведение. Да напомним казаното от Стефан Цвайк. Австриец, европеец, еврейн, който трябваше да потърси знание в Берлин, трябваше да напусне Берлин, когато той престана да съществува от Лон, в Лондон. Той се опита да живее там а, и а, там а, и след това отиде в Съединените щати, и Бразилия, в а, отчаяние. И той отчаян от това, че лудостта на европейците на път да разруши континента. Mulțumesc. Първо, искам да кажа, че след като имам че имаме големи проблеми в Европа, когато говорим за бюджета и финансовата рамка. Поради тази причина европейската добавена стойност не е кой знае какъв голям а, аргумент за нашите граждани. Това е така, защото нашите граждани не се чувстват граждани на Европа, а това се дължи на факта, че до този момент не сме успели да намерим общи европейски ценности, които да обхващат целия континент. Ако отидем в Съединените щати, в Азия или в Африка, тогава тогава ни прави впечатление, че всъщност имаме общи ценности, които са много показателни. Точно това трябва да се каже и на бъдещите поколения. А, този проект а, подкрепя европейския проект и то по един много важен начин. А, мисля, че ние трябва да а, а, застанем повече зад нашата обща история, нашите общи ценности, за да можем по този начин да привлечем на наша страна гражданите. А, и тогава, ако успеем да го направим, ще успеем да получим и средства без толкова голяма съпротива. Аз членувам и в комисията по бюджета и мога да ви уверя, че ще подкрепя този проект както в комисията по култура, така и в комисията по бюджета. Имам един а, въпрос, макар че ще имаме възможност още да се срещаме. А, относно съвета, който поискахте от нас и подкрепата. Интересуваме мен до каква степен можем ние да участваме в проекта. какво означава конкретно това, като казвате, че искате нашия съвет и нашата подкрепа? Питам, защото проектът наистина ми лежи на сърцето. Мисис Ханибал? Благодаря. Мисля, че идеята е чудесна. Фантастична. Една внушителна визия да се създаде такъв дом на европейската история. И съм съгласна с всичко казано. Мисля, че по този начин ще а, покажем какви са нашите ценности в исторически план – и е хубаво, че това е проект на нашата комисия. Тя е най-подходящата да издигне такъв проект. И... Няколко така малко дребни практически въпроси. Благодаря ти, Мигуел. Отлична работа си свършил. Ти говориш за това да бъдем интерактивни и хората да участват, тъй като има хиляди институти из Европа, които ще проявят интерес да участват. Самите, а, а, самите експозиции също могат да пътуват, могат да бъдат местени от едно място на друго. Аз се интересувам от това какво ще бъде изложено, какви предмети ще бъдат изложени. И мисля, че Сградата е отлична. Всичко е на място, но просто се интересувам как ще го претворите в практика. Какво ще видим, когато отидем там. А също така как ще насърчавате хората да посещават тази сграда. Да, много хора идват в Брюксел и правят посещения в парламента. И ако искаме да бъде ефективен този музей, ние трябва да го а, рекламираме. Госпожа Трупел. Благодаря. Аз а, искам да кажа относно концепцията на този дом а, следното. От а, доста време насам ние поискахме да се направи научно изследване за това как ще изглежда този дом, какво ще показва, как ще третира въпроса с, а, различните истории на държавите в а, Европа. А, аз а, подкрепям основната идея на този дом, защото Дорис пак е, има право, когато казва, че това продължава линията на Шуман и другите е, големи европейци. Пиша един текст е, в който искам да изложа всички аргументи за този проект. Тъй като съм докладчик, в, по бюджета за 2012 година искам да ви изложа бюджетните проблеми и мисля, че не бива да ги подценяваме. В момента инвестицията възлиза на 60 милиона евро. Това а, е сума, която трябва да фигурира в годишния ни бюджет за а, Дома на европейската култура. А, Що се отнася до бюджета на парламента, след като искаме да поставим нов приоритет, за който има много добри аргументи, при тази напрегната ситуация Левандовски написа писмо на парламента, в който каза, че може да допуснем разлика от 1%. В момента бюджета на парламента а, трябва да се движи в рамките на инфлацията и да не а, е, надхвърля е, самозадължение с 2%, е, а в момента нашия бюджет надвишава с 5,2% това, което имахме през 2011. А, кога, ако ние тук създаваме впечатлението, че имаме много пари, правим с тях каквото си искаме, ще имаме много голям проблем. Днес прочетох в Штутгарта Цайтунг една статия за Дома на европейската история. Там се казва, че ще бъде похарчен резерв от 2 милиона и половина. И статията казваше точно това. Европейския парламент се, се държи така, като че ли разполага с всички пари на света и изобщо не е принуден да прави економии. И ако тук не покажем политическа чувствителност, ще си навлечем допълнителни проблеми. И за това в комисията по бюджета аз казах, че ако сме за този проект, ние сме за. Просто трябва да видим откъде може да економисаме средства, от кои други места, за да не надвижим е, надвишим бюджета. Това е моето политическо желание. А, И това е моя проблем. Колегите не са готови да реализират економии на други места, затова го казвам толкова ясно, защото ако искаме да реализираме този нов приоритет, трябва да реализираме сериозни економии на други места, за да освободим средства за него. И имам още един въпрос, свързан с подробностите. Аз се е, изразих е, оплакване, че нямаме бизнес план за този проект. Е, след като започваме разглеждаме такъв голям проект, трябва да го планираме из основи от началото до края, така както изискваме това от другите проекти. А, за целта трябва да разполагаме с подробен бизнес план. А, при разходи за експлоатация около 13 милиона годишно, това трябва да се обсъди. А, бяха ни предоставени данни за това колко работни места ще е, е, са необходими на музея, гидове и така нататък а, мисля, че освен горна граница трябва да се даде и долна граница, под която музея не може да падне, защото в противен случай няма да може да а, работи. Мисля, че малко е трудно, защото трябва да се посочи ясна сума, която да бъде отразена в бизнес плана. А, аз имам своите съмнения и при този проект, въпреки че е много добър, виждам голям проблем с а, осъществяването, най-вече във връзка с бюджет бюджета на парламента. Мисля, че парламента първо трябва да отговори на въпросите и след това парламента трябва да поеме този проект като свой. Социалдемократите вчера казаха, че искат сумата за 2012 година от 16 милиона да се сложи в резервата, защото те желаят а, първо да бъдат изяснени всички въпроси и след това тази сума да се отпусне на проекта. Добре, Хано Такола има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на господин Мартинес Мартинес за неговото присъствие. Въпреки, че съм професор по история и богословие, трябва да кажа, че е много интересно да видим как Европа стигна до, до тук. Какви са етапите, през които е минала? Имам интерес към проекта, който предстои да бъде реализиран, както и към съдържанието. Може би също така ще бъдат представени големи събития, като Френската революция. Какви са били последиците? този проект, който смятаме, че е добър проект, който има добавена стойност за Европейския съюз, в крайна сметка трябва да може да функционира добре както на политическо, така и економическо ниво. И това е изключително важно. И именно по този начин можем да повярваме, че ще, им, че ще реализираме възвръщаемост върху инвестицията. Е, като гледам ролята на парламента в е, реализацията на идеята, ние трябва да постигнем съгласие по някои важни въпроси. Ние поемаме ангажимент, защото смятаме, че този, че този проект има висока добавена стойност. Надявам се, че също така че ще успеем да. че няма да допуснем разходите да излязат извън контрол. Обеден съм, че можем да обсъждаме въпросите и с други събеседници. И може би и други ще ни помогнат да намерим отговор на въпросите, които ни вълнуват. Ние не можем да, да казваме, че знаем по-добре от другите. Трябва да се допитаме до тях. Проектът трябва да получава, трябва да получи тласък, особено по, от техническа гледна точка. И със своето изказване искам да дам подкрепата си за, под, подкреп, за този проект и знам, че моята група ще направи същото. Още, а, още три изказващи се, след което ще приключим по темата. Борис. Благодаря много. На първо място, по отношение на самата идея, смятам, че всички трябва да си даваме сметка за факта, че сегашната реалност след Лисабонския договор се различава от миналото. Имаме общо европейско гражданство, различни инициативи бяха започнати, гражданската инициатива като един пример, така че трябва ясно да кажем, че трябва да намерим правилния контекст за европейската история от Европа излиза и най-доброто и най-лошото в философия, цивилизация, история, литература, но едновременно с това трябва да помним и да не забравяме тоталитарните режими, които също произлязаха от Европа и злото, което донесаха. Т.е. трябва да имаме и смелост да дадем на бъдещите поколения правилният контекст, в който да научат истината за историята да гледаме на историята като обща ценност. Те мисля, че процесът на интеграция до сега все още не показва, че това, което сме постигнали, е за добро и за винаги. То може и да се променя, но аз мисля, че проектът изисква по-голяма по-голямо огласяване в целия Европейски съюз и в този парламент не всички депутати и политически групи въобще знаят за него. Т.е. трябва да се проведе дискусия и тук, в самите политически групи, да бъдат осведомени, да научат повече за проекта. Що се отнася до сама, самият парламента? Мисля, че трябва да извървим. Аз да извинете за самата къща, самия музей. Не само експонатите трябва да са а, привлекателни, но формата, за да може да стане един от най-успешните музеи, като например музея в Будапешта на комунистическият терор. Показва много добре с едни модерни експонати които привличат хиляди посетители всяка година. Един много привлекателен музей, който показва както по форма, така и по съдържание нещата. И в заключение смятам, че имаме политическо одобрение. Тук се говори и за финансите и за финансовата перспектива. Трябва да се вземат предвид годишните бюджети, съгласна съм с госпожа Трипъл, трябва да правим известни економии, но ако ще правим напредък, ще отбележим напредък, трябва да видим какви ще са средствата за следващите 5 до 7 години. Благодаря. Merci, euh, Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател. Няма да се занимавам с проекта по същество, нито, с, нито пък с културните или технически аспекти. Те са добре разработени. В е, но всички изказващи се споменаха бюджетните проблеми, защото очевидно а, е, има, тук има сериозно бюджетно измерение. В момента сме в период на строги бюджетни економии, ще има много критики и не можем да пренебрегнем този бюджетен аспект. Искам да се изкажа по един въпрос, който ми се струва немаловажен по един толкова сериозен проект, а именно ние трябва да обясняваме както по същество, така и бюджетните измерения на проекта и защо държим на този проект. Спомена, споменаха се дебатите. По време на такива дебати ние можем да дадем аргументирано обяснение на значението на проекта. Проект от такъв тип трябва да предвижда разяснителна работа трябва да водим разнителна кампания и сред парламентаристите, сред всички партньори, за да развием всички аспекти символични, исторически и политически. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също. Човек национални сгодовин. Благодаря и на господин Мартинес. Европа е не само от сбор от национални истории, но и нейното историческо развитие в културния а, аспект е много важен като цяло. За това заслужава такава къща на европейската история. Аз като член на парламентарната работна група за примирение в европейската история тук в парламента. Говоря именно и като такава. наистина а, искаме тези ценности да бъдат а, разпространявани. Общото измерение и създаване на обща европейска съвест. А, и не само да иллюстрираме тъмните страни на европейската история, но също да осветяваме положителните аспекти, така че да имам всичко това да има положително влияние върху младите поколения. Благодаря, Дорис. Ще се опитам да отговоря възможно най-кратко на въпросите. Първо, нека ви благодаря на всички за подкрепата и трябва да кажа, че сме стигнали един момент и заедно с госпожа Трипъл по отношение на нейните отговорности – аз като докладчик искам да го подчертая. Ще кажа, че тя е един от малкото членове на парламента, която публикува статия и аз я имам тук, като някаква молитва, защото точно от това се нуждаем. Хора, които са информирани и които дават подкрепа. Разбира се, всички въпроси са оправдани и ние трябва да намерим отговор на тези въпроси. не можете да не ме развълнувате. Много ме трогнахте. Мисля, че това, което казахте, беше искрено. Вие го казахте по-добре от всички. Казахте по-добре онова, което всички ние мислим. Заедно с това има нещо, което искам да подчертая. Вие говорихте за ролята на господин Пьотеринг. Казах на бюрото, не всички са много доволни от това. Господин Пьотеринг а, и ще играе много важна роля той няма нужда от това. Той се радва на огромно уважение и в своята страна, и в парламента, и на международен план. Той предстои да се занимава с дейност, която му е безкрайно интересна И строго погледнато няма нужда от всичко това. Той прави това само заради демократичното си европейско призвание. Прави го по възхитителен начин. А, аз, аз не съм от хората, които са така идейни сподвижници на господин а, Пьотеринг. Всички ние, християните, в краткосрочен план работим в така, един привилегирован момент. Нашият приятел от Румъния. Мисля, че той говори за ценности. Госпожа Ханиуел зададе един много важен въпрос трябва да кажем, госпожо Хани Бел? Сред а, пречките, с които се сблъскваме, е, те а, попадат в две категории. Има хора, които са по същество против този проект, защото са против Европа. И ги намираме такива хора в групите, които представяте, ваши сънародници, мъже и жени – т.е. враждебността към проекта е по същество враждебност към всякакви европейски проекти. И не бива да губим нито секунда да обсъждаме това. Те са против и са доста последователни в своята опозиция. И намират доводи, мобилизират средства за масово осведомяване, просто защото е по-лесно да ги мобилизираш именно в такава насока, отколкото в насоката, която ние желаем да имат нещата. А, а, вие говорихте за а, интерактивността и задържанието. Аз по отношение на съдържанието имате възможност да разговаряте с Дария, директора на музея, защото тя ще ви разкаже всичко. Но сега е една лична гледна точка. Постоянната изложба ще трябва да бъде, как да го кажа, политически неутрална, но не по отношение на а, ценностите – но партийно-политически неутрална в а, смисъл, в а, контекста на политическия спектър. Неутрален не означава, разбира се, да разчиташ на онези, които са противници на проекта. Аз имам това усещане, че плурализмът, който представляваме, като че ли не може да се отрази а, в а, тази, а, а, във времените изложби. Ще е по- положително, например, на някой, за някои а, групи да се направи изложба на тема, да речем, жените като строителки на Европа. А, или пък за други да е по-уместно да се говори за християнството в Европа. Т.е. трябва да, нам, да покажем уважение един към друг и да дадем на всеки възможност да се представи а, по един разумен а, и уважителен начин и възможност да се изрази. Например, зелените да имат възможност да, организират изложба, примерно по ядрената енергия. Защо не? Аз много ясно ми е какво трябва да правим с непостоянните изложби, защото те ще са ключов инструмент на тази мултиинтерактивност на музея. Но а, културни домове, университети, имаме огромен брой университети, а, които а, са по-информирани, благодарение на интернет, например, са по-информирани от членовете на този парламент. Така че смятам, че това ще бъде много уместно. Това, което каза госпожа Трипал, аз искам да подчертая колко а, високо я уважавам. А, аз разбирам, аз и разбирам, тя вероятно е а, е в една страна в от едната страна на конфликта, защото тя има отговорността за бюджета, също времено разбира колко ценностен е този проект. Но не е така лесно дори да приема зададено, че онези, които са от бюджетната страна, уважават проекта. Да, да а, всички в, културния, в културното съдържание, които ще работят по него, пък трябва да покажат уважение към паричната страна. Вярно е, че а, а, вие говор... това, което говорите за нуждата от бизнес план, той се а, разработва и ще бъде готов а, до дни или седмици, но откровено казано, аз лично не съм участвал в това. Вярно е, че в този вид, този род проекти понякога е много трудно да за хората, които са политически фигури, да се мешат в бизнес нещата. Например, господин Кавада, Дорис и аз. Ние не сме хората, а, които ще работим. Аз, за мен дори самия термин бизнес план е малко така нещо, от което се отдръпвам веднага. Аз съм далеч от тези неща от бизнеса. Но пък той ще бъде направен. Има едно нещо, което вие трябва да разберете, особено госпожа Трипъл. Аз така оказвам натиска да няма никакви спекулации, никакви блафиране в този проект. Толкова е лесно да спишеш един, да създадеш един бюджет и да кажеш, това ще струва, да речем, 7 милиона. И със същото усилие може да кажете и друго. 15 милиона, например. И ние знаем, че това ще е цената му. Но ще сложим 7, защото 7 ще се прокара по-лесно. Моето разбиране е че цифрите, с които боравим, трябва да са разумни, да можем а, после да ги спазваме, да, защото те са важни. Колко важни са? 16 милиона? Това важна цифра ли е? Да, разбира се. Какво означава това в рамките на европейския бюджет? Какъв е бюджета на тези, които ще отговарят за рекламата и така нататък. А какви са? Ние във всяка столица правиме, а, организираме център за популяризиране на парламента и какво струват всички тези неща, комуникациите. Аз ще го проверя. Аз ще проверя. И ще видя дали е 600 или 60 хиляди или милиона. И като говорим за 60 милиона, имаме чувство, че става дума за страшно много пари. Но при моя опит с културата, всичко излиза, че е много скъпо и винаги има други приоритети. И за него няма време. Други по-належащи приоритети. Но разбира се, ако не приемем самите ценности като приоритет, тогава излизаме от играта. И един въпрос също – който ме дразни, а именно въпросът за медиите. Защото те ще се появат. Няма начин те да, да не дойдат средствата за масова информация. Винаги присъстват. Те се интересуват дали не получаваме много високи заплати. Тоест, интересуват ги цифрите, сумите – ние не, обаче не бива да ставаме, да се превръщаме в заложници на средствата за масово информиране, да. Но трябва да имаме а, така, да бъдем по а, смели. Иначе ще попаднем в една диктатура на медиите. Онези, които половината си живот се прекарали в борба – със средствата. Ето това е един парадокс, който трябва да избегнем. И няколко думи за господин а, Борис. Се подкрепям го и оценя високо работата му, защото а, анкетите а, са много важни. И една от лицата с ключова роля е Мария Шмидт, която е директор на музея в Будапеща. Това е наистина една посока в работата ни, която е от съществено значение. И дори ако а, понякога така, честно ще ви кажа, имаме усещането, че не сме особено добри професионалисти. Работим с идеи, с ценности, ентусиасти сме и може би ни липсва някаква научен, научен професионализъм. Ето ви тук пак паралел с бюджетните проблеми. Аз съм радостен, че споменахте този музей. Мария, например, беше най-важното лице при подбора на персонала. Така че прав сте. И една последна дума, забравих да го кажа – а някой тук от вас го спомена в бележките си. Един от въпросите, повдигнат от е, колегите. Ще имаме център за посетители. Тогава и всичко. И там може да свършим нещата. И той също ще струва пари. Но така или иначе идеята може да е не толкова добра, Искаме да създадем един триъгълник, център за посетители, музея и пленарната зала. И на един от вашите въпроси. Той ще има преимущества. Когато го отворим, ние се питаме, ще дойдат ли хора. И представете си, че дойдат милион. Защото милион посещават Брюксел, не само по групи, но тези, които идват просто по собствена инициатива. И за това музеят ще бъде много специален. Той ще бъде единственият музей, в който хората ще идват на групи. Няма да идват индивидуално. Е, ще има и такива, но е, беше ни казано, че трябва този музей да го превърнем в една атракция туристическа атракция за хора, които идват в Брюксел въобще. А, тоест, посетителите ще ги има. И това, което господин Свеск каза, разбира се, ние си даваме сметка за това и ще сме подготвени. Това, което, разбира се, трябва да открием, а с това ще приключа. Какъв механизъм трябва да разработим от днес нататък, за да подобрим правните аспекти на нашата работа. От самото начало това не искаме да се цитира, но малко се притеснявам, че липсва а, парламентарна структура в а, процеса на вземане на решения. Тези, които ми казаха, виж какво – по-добре ще е по този начин, иначе не защото искаме всички традиционни съвети и решения а, да ги избегнем, защото трябва да кажа Пьотеринг и аз сме биологично а, така отдадени този музей да, се от, да отвори врати преди юни. И си имаме своите причини. Ако отидем в някой друг парламент с 50 или 40% подновяване и отново по- трябва да почнем от самото, от нулата. А, това е почти а, така паралелно, равностойно с цялата, а, а, с самото изграждане на Европейския съюз. Така че нека се опитаме да намерим механизъм и аз съм сигурен, че Комисията по култура ще бъде ключова платформа, за да гарантира участието на парламента. Едно демократично участие в проекта и аз ви благодаря от сърце на всички за вашата подкрепа. Благодаря ти, Мигел. Ако го бяхме направили така, както обикновено се правят нещата при нас, нямаше да се намираме там, където се намираме в момента. Това е ясно. И понеже знаехме, не го направихме. А ако по друг начин бяхме подходили с наградата Лукс, не, нямаше да има трябва да помагаме на идеите да се развиват по друг начин извън законодателните процедури. Ние естествено сме законодателен орган, но нека да подхождаме и творчески. Нека да помогнем на нещата да заживеят и след това да им помогнем от към парламента. Естествено, че трябва да се съгласуваме с комисията по бюджета, но аз се надявам да успеете. Аз също не мога да правя бизнес плана, но се надявам, че ви имате хора, които да го направят. Е, ще поканим а, е, е, госпожа Вангал да ни разкаже. Благодаря ви за присъствието. А, благодаря ти за твой ентусиазъм но някои от нещата трябва да се прегледат от хора като Хелга Трупел, които принципно са за, но трябва да защитят проекта в бюджетната комисия. Много се радвам, че вече имате добри служители, които ще работят. До нови срещи! Благодаря. Okay. Concerning the biological question, I, I share it with you. Що се отнася до въпроса за биологията, споделям го идваме до следващата точка от дневния ред. Системата на европейските училища. Господин Кавада. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Този проект за доклад вълнува много хора в нашата институция. Не е необходима предварителна работа, т.е. среща с всички партньори. Също, за да мога да ви представя доклад, който да е надежден анализ – ние искахме да съберем колкото може повече становища. Вече успяхме да се срещнем с основните фактори в системата, от генералния секретар на европейските училища, представители на родителите, на учителите, Европейската комисия, която успяхме да изслушаме. Възоснова на всички тези разговори стигнахме до убеждението, че за да могат европейските училища да развиват, е необходимо да се анализира ситуацията от гледна точка на инвестицията в младите, а не само от гледна точка на разходите, които разбира се сериозно съображение. Европейските училища бяха създадени за да се гарантира на децата на служителите на институциите, които работят и, и живеят извън страната си, различна среда, достъп до качествено образование, народния им език, за да могат тези деца във всеки един момент да се върнат в своята страна и училище без да се е, чувстват откъснати. Политическия проект на европейските училища е много амбициозен, следователно е свързан с много трудности. Общия знаменател е подготовката за европейски бакалавриат, който се основава на определена програма на роден език. Предме, изучаваните предмети дават възможност за една подготовка, която се цели навсякъде по света. Европейския бакалавриат дава достъп до два-три езика Преподаването на езиците е много важен аспект. Предметите се преподават на родния език. Освояването на първия задължителен чужд език започва от първата година. Избират се и три, прави се избор между английски, френски и немски. Това са езиците, на които се преподават някои предмети, като математиката и природните науки. Тоест, езиците се практикуват много сериозно. Е, преподаването е многоезично, многокултурно. Това е много важно средство за насърчаване на европейските ценности, основани на толерантността, взаимното уважение и откритост. Очевидно е, че 50 години след раждането на европейските училища, концепцията трябва да се развива и да се приспособява към многи, новите обществени економически условия. Трябва да остане модел за вдъхновение за националните системи, като поставя акцент върху гражданството и мобилността две сериозни трудности се превръщат в така, предмет за притеснение. На първо място бюджет. Всички, независимо от всички предимства на системата, тя е свързана с високи разходи. Задължението за преподаване на родния език стана твърде сложно след разширяването Всъщност системата на училищата предвижда държавите членки да изпращат свои учители, за да се осигурява преподаването на родния език. Но в момент на финансова криза а, и стремежа към економии, а, страните, а, към които има най-много искания за преподаване на учители, като Англия и Франция, са все, по, е, по-неохотни, изпращат преподаватели с все по-голяма неохота. На учителите получават заплащане според националните системи. Целта е да има еднаква, еднакво заплащане. Това е интересно за тези учители, в е, заплащането, в е, които заплащането е, е, ниско. Има някои преподаватели, които са ангажирани от, пряко от училището и на тях им се плаща от комисията, с което се отъжняват разходите. Тази ситуация е нелека. Тя изисква разходите да се овладеят, но също така трябва да се намерят нови източници на финансиране. Тенденцията през последните няколко години е на да се осигурява един фиксиран бюджет 164 2012 за да могат да посрещнат разходите. Създават се сериозни проблеми за управление както на логистично, така и на педагогическо ниво. Ето защо трябва да видим как да се подобри мобилността на преподавателите, да се осигури система на побратимяване между европейските училища и училища в държавите членки. Системата на европейските училища трябва да се адаптира към новите обществени изисквания, трябва да се обърнем към създаването на учебни заведения от тип номер 2. Ще ви обясня какво означава това, които това са училищата, които могат да приемат не само децата на служителите на институциите, но и децата на родители, които не са служители, но които работят в частния сектор и живеят извън страната си и имат нужда да, да осигурят на децата си европейско училище. Всички тази формула е, е, е път към, е, към училище, което е достъпно за повече хора, което не е лошо. Това означава да се осигури повече автономия на училищата в рамките на договорите, за да могат до голяма степен да определят собствените си цели и като им се предоставят средства за изпълнението си можем да осигурим надежността на тези училища от втори тип, а само ако се замислим за намаляването на разходите е, и също така за да увеличим собствените приходи. На това ще стане чрез такси, заплащани от родителите, които не са служители. Ние искаме гражданите на държавите членки да правят жертви и сега става все по-трудно да избегнем с тази ситуация да не се отрази на европейските училища. Да не забравяме, че във всички държави и членки образованието е безплатно. И служителите на институциите нямат друга възможност, освен да дадат децата си в конкретно, в определено училище, ако искат да осигурят добро образование на родния език. Но европейските училища не са лукс, не са някакъв, са някакво предимство и те трябва да се мобилизират, за да могат да запазят надежността на системата. Това не може да бъде в ущърп на качеството. Ето защо ние трябва да поемем своята отговорност. Моделът от тип 2 или тип тип трети, т.е. един ден да, бъдат, да се основават на инициативите на държавите членки, ще, ще предоставят Европейски балакорят е система, която трябва да се развива и насърчава, тъй като напредъкът, който вече е постигнат по отношение на отварянето, е значителен. Втората тревога е свързана с първата. Тя е свързана с назначаването и с служителите. Основния момент за набиране, за оцеляването на системата е осигуряването на учители от страна на държавите членки и трябва да напомним на некоректните държави членки да изпълнят задълженията си без забавяне. Има какво да се работи. За сега ще спра тук, госпожо председател. Искам нашия проект за доклад да бъде конкретен и полезен, за да, за, за да можем да запазим духа на европейските училища става дума за сложна задача, но пък е, от друга страна става дума и за нашите деца. Бих искал също така този доклад да изразява европейска воля за интеграция. След като подготвим проекта, ние имаме намерение да организираме среща с всички докладчици в Сянка и с всички, които искат да участват в разработването на този доклад. Равносметката, която направих на Европейското училище е очевидно положителна. Тази система създава възможности, които са прекрасни. Те не съществуват извън тези училища. Ето защо трябва да се обърнем към държавите членки за и да ги убедим, че трябва да положат усилия не само да запазят тази система, а да се доразвие. Ето защо трябва да гарантираме културната идентичност на образованието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 Ich entsinne mich an zwei andere е, Спомням си е, два доклада за европейските училища, които бяха много е, оспорвани. Когато бяха основани европейските училища, беше доста по-лесно. Как, как изобщо искаме да го направим към днешна дата? С 23 езика това е възможно ли е? Необходимо ли е? Не трябва ли да се погрежим за това така наречената европейска а, матура, изобщо цялото ноу-хау натрупано на европейско равнище да не бъде разпространено в страните членки на територия територията на цяла Европа. Изобщо трябва много интензивно да се занимаем с тази тема, което и ще направим. Аз не мисля, че можем да продължаваме по начина, по който работихме до тук. А, идеята преди беше когато бяхме 6 държави, всеки да може да се обучава народния си език. Сега сме 27 държави, езиците са 23 и според мене вече не е възможно европейските училища да е, продължават да работят така, както до сега, е, защото от една страна няма достатъчно деца за всички езици, от друга страна няма достатъчно учители. Е, желанието на държавите да изпращат учители учители, както казахте, намалява. Макар че аз си мисля, че ще бъде хубаво, ако повече учители от страните членки е, отидат да поработят в друга държава и там да разберат какво означава Европа. Е, това бяха кратките ми бележки. Госпожа Хонибол. Yes, thank you, Chair. I, I complete... Благодаря. Напълно съм съгласна с вас. Пред няколко години също бях докладчик по този въпрос, така че имам известен опит. Не беше... Не е лесно и става все по-трудно. От е, това, което си спомням е, че някои деца решиха да не е, посещават паралелка на родния си език, защото сметнаха, че ще им е по-полезно да отидат в паралелка друг език. Така че може би ние се опитваме да осигурим нещо, от, кого, за което, от което няма особена потребност. Спомням си един проблем, на който се натъкнах. Става дума за английски язик. Начинът по който се назначават учителите в Англия, те се назначават от местният орган и когато напуснеш системата на образованието не можеш е, да бъдеш командирован. И когато се върнеш, е, трябва да се надяваш, че, че някой ще те вземе на работа. Ето защо не всички учители са готови да го направят. Като имаме предвид, че английски язик става все по-популярен е, и има повече интерес към английските паралелки, отколкото към другите – а това създава проблеми. И не знам дали е, нещата са се променили. Благодаря, госпожо председател, за вашата презентация също. Но Системата трябва да е двояка. От една страна на това, на което сме свидетели в нашите институции, че тези училища работят добре. Те са акредитирани от националните министерства на образованието, имат си сертификатите и са поне частично съфинансирани. Това не е така решение, разбира се, за всички. Трябва да има достатъчно брой деца, за да се създадат тези е, паралелки езикови. А, но според мен трябва да направим едно преразглеждане на въпроса, да видим до каква степен държавите членки са готови да подкрепят е, европейските училища защото мобилността е наистина все по-разпространяваща се. Хората си сменят работните места, дори отиват от една страна в друга. И трябва да проучим какъв, е, какво е търсенето в дадена държава за такива европейски училища. Зависи просто от е, държавата членка. Виждаме проблема на това, от което се нуждаем е повече ангажимент от страна на държавите членки, и ударение върху малцинствата, които се ориентират към такива училища. Благодаря. Добре, господин Кавада, искате ли пак думата? Не, благодаря ви за коментарите. Е, е, сега ще започнем по-задълбочени консултации, е, да видим каква е ситуацията. Благодаря, господин Кавада, казва председателката. Точка 14. Имате нещо против решението на координаторите? Не е добре. Разни въпроси също нямате. Не, мисля, че днес си свършихме работата. Следващото ни заседание на 11 и 12 април. До тогава ви желая приятен уикенд. Ще се видим следващата седмица. Благодаря на преводачите.